morning, dear colleagues. Добро утро, скъпи колеги. Let's resume our work. Нека да подновим работата си. Вчера проведохме заседание след обеда, след което имаше и семинар посветен на бъдещите взаимоотношения, и бъдещото сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство, темите, които попадат в ресора на комисията Либе. Днес продължаваме заседанието си, като не бива да забравяме, че, в... че сме предвидили гласуването за 11 часа и 50 минути. Така че ви моля да не забравяме а, графика си. първо, моля да се снабдите с електронните си карти за гласуване. Ако не сте си ги сели, моля ви изплатете някой да ги потърси. И на второ място, Очаква се повече колеги да дойдат а, за гласуването. И трябва да сме готови да започнем гласуването точно на време в 11.50. Продължаваме с точка 7. Актуално състояние на преговорите и прилагането на споразуменията и договореност на Европейския съюз за обратно приемане. Ще изслушаме през представянето на Европейската комисия, след което ще чуем и координаторите докладчика и докладчиците в сянка. Европейската комисия ни предостави писмени сведения по настоящите преговори за бъдещите преговори и прилагането на споразумението и оговореностите за обратно приемане. Сметнахме, че всеки документ, свършен с трети страни, има за цел да който има за цел да разпорежда обратното приемане, трябва да бъде надлежно демократично контролиран. Така че ще чуем първо госпожа Парият, която поздравяваме с назначаването и в Генерална дирекция Холм. От името на цялата комисия бе ви желаем всичко най-добро и много успех на новият и пост имате думата за 10 минути, след което ще имаме време за дискусии. Добре дошла и още веднъж поздравление. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Благодаря ви за това, че ме подкрепихте и ви благодаря за благопожеланията. Действително ми трябва успех на новият ми пост и разчитам на вас да гарантирате успех заедно да гарантим успех по тази важна тема. За първ път съм днес сред вас, познавам някои, виждам някои познати лица, което ме радва. първото ми послание при първото ми посещение сред вас е, че искам да работим наистина в дух на отлично сътрудничество и ще се радвам да ви посещавам възможно най-скоро, възможно най-често, за да обсъждаме заедно темите, които вълнуват всички ни. Целта ни е да гарантираме максимална прозрачност и да ви даваме възможно най-често усъвременена информация. И така днес се радвам да започнем обсъждане на една от най-сложните теми, а именно обратното връщане на лицата, които нямат право да останат на територията на Европейския съюз и задължението за държавни по происход да ги приемат. Опитът ни показва колко е важно да имаме цялостен интегриран подход за справяне с предизвикателства, свързани с миграцията. Европейският съюз насърчава подход към миграция, основаващ се на, на общите ни цени ценности и отговорности, които пък се справят с първопричините за миграцията. Днес 224 програми работят в двата континента в рамките на доверителният фонд за Африка с размер 4,4 милиарда евро. Също така, се опитваме да подобрим и управлението на миграцията, да се преправим с трафика на мигранти и да спасяваме човешки реста. Над 760 хиляди души бяха спасени в открити води и над 23 хиляди мигранти бяха спасени в пустинята в Нигер от 2015 година насам. Също така, предоставяме альтернативи на незаконната миграция под формата на законни канали за миграция по редица причини, както и чрез презаселването и 67 000 души бяха преместени в държави членки на Европейския съюз 2015 година насам. И накрая бих искал да се спра на специфичните потребности на хората обект, обект на преследвания. Един такъв цялостен подход предвижда също така, че когато дадено лице, граждани на трета страна няма право на международна закрива или няма право да остане в Европейския съюз, съответното лице трябва да бъде върнато в държавата си по происход по достоен начин. За целта имаме нужда от ефикасни процедури за предоставяне на опешище и да гарантираме, че третите страни се сътрудничат в областта на обратното приемане. Ако съответните лица откажат да си сътрудничат или унищожават документите си, Европейския съюз и държавите членки разчитат на трети страни за, за установяване самочетността на тези лица. Още веднъж подчертавам, че приемането на е, обратното приемане на лица е задължение по международното право и няма нужда от специфични споразумения. Но когато има проблеми с сътрудничеството, не е зле да гарантираме, да поискаме от третите страни да потвърдят е, своят е, политически ангажимент чрез определенето на ясни процедури. Също така, според мен е важно да припомним, че законодателството на Европейския съюз гарантира обратното връщане може да се осъществява само след изчерпателно разглеждане на всеки отделен случай. Разполагаме с солидна нормативна рамка, както на национално, така и на европейско равнище, за да се гарантира правна защита на всички върнати лица, включително и оценка на опасността от а, а, нарушаване на принципа на неотхвърляне отблъскване. Също така, предложихме нова рамка за подобряване на ефикасността на обратните връщания, като едновременно с това се спазват напълно всички човешки права сега. Европейския съюз вече има 23 инструмента за обратни връщания, които се следят отблизо както от третите страни, така и в държавите членки 17 споразумения и 6 договорености. Както ще обсъдим по-късно, ако парламентът даде своето одобрение, скоро ще сключим още едно споразумение за обратно връщане с Беларус. Уважаеми членове на Европейският парламент. Има ли сте възможност да се запознаете с подробният обзора на политиката за обратно връщане в доклада, който ви изпратих наскоро? За последен път ще обсъждали темата през юни 2018 година и от тогава на само комисия продължава да се възползва от всяка възможност да започне диалог или структурни преговори с трети страни за обратни връщания. Но не е приключил, не са приключили преговорите по сключване на нови инструменти. Също така продължаваме да работим за изпълнението на съществуващите споразумения и договорености. И за целта организирахме 22 съвместни комитета и 10 съвместни работни групи по обратното връщане през този период. Сега няколко думи за изпълнението на съществуващите споразумени и договорености за обратно приемане. Сътрудничеството по обратното приемане с страните от Западните Балкани бенефициери на освобождаване на безвизов режим и а, държави, които са процедура за кандидатстване в Европейския съюз, продължава да, да се осъществява по успешен начин. Държавите източно партньорство Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова и Украина също отбелязват по-високи равнища на обратно приемане през последните няколко години. Държавите членки продължават да гарантират, че има оперативни проблеми с Русия, но все пак равнището на обратно приемане значително се подобри. Властите в Шри-Ланка като цяло работят добре с нас за обратното приемане, но това все още не е довело до увеличаване на конкретните е, конкретния брой обратно прияти лица и се надяваме, че създаването на специфична платформа през месец февруари значително ще подобри сътрудничеството. Пакистан продължава да е една от важните държави на происход сроковете не се спазват е, и има отказ за обратно приемане и в някои случаи необосновано. Системата за управление на обратното приемане, до която имат достъп всички държави членки пилотният си проект, даде добри резултати и днес колегите обсъждат с Пакистан въвеждането на тази система и в другите държави членки по отношение на споразумението с, за сътрудничество с Турция и договореността за обратно приемане. Позицията на Турция, че няма да се прилага този режим, докато не получи гражданите на Турция право да пътуват безвизово по, по тази причина, държавите сметки смятат, че сътрудничеството е неравномерно. И тъй като и е, турската страна отказва да вземе участие в съвместните комитети за обратно вършна 2016 година, само е много трудно да се направи качествена оценка на договореността. Европейската комисия продължава да подчертава колко е важно да се изпълни изцяло споразумението във всичките му разпоредби и то от страна на всички държави членки. Предвид значителното увеличаване на броя територия, на новопристигналите на границата на гръцките острови. Европейската комисия насърчава Турция да поднови преговорите по двустранният протокол за обратно приемане между Турция и Гърция. По въпроса за Кабо Верде, въпреки продължаващият сравнително нисък брой на обратните приемания, продължава да се поема ангажимент с страната и това е единствената страна от региона, в който имаме Трудно се окаже сътрудничество в началото, но политическия ангажимент поет е от а, а, властите в Етиопия започва да дава своите резултати. С а, Кот Дивуар започнахме с много ограничен брой случаи и започна добра динамика за сътрудничество с държавите членки и очакваме подобрение за в бъдеще добрите практики с Гвинея доведоха до добри резултати е, с е, държавите членки, които са решили да вземат участие в е, договореността, въпреки че за сега остава ограничен броя на конкретно обратно приятите е, лица. а гамбия е отделен случай. Добрите практики по установяване на самоличността и обратните приемания са замразени от ноември 2018 година. Само през марта 2019 година властите на страната решиха да, взем, да наложат мораториум на обратните приемания на лица от Европейския съюз поради липса на капацитет. Европейската комисия и държавите членки продължават да работят с Гамбия и няколко проекта за увеличаване на техния капацитет в момента да се изпълняват. По въпроса за другите съществуващи споразумения, сътрудничеството с Афганистан дава добри резултати при намаляване на броят на заминаващите от Афганистан и процесът на повторна интеграция на върнатите лица. И като цялото чето членки са удовлетворени от това споразумение. И накрая, въпреки сравнително ниските равнища на прием и въпреки забавянето на процеса на одобрение, като цяло по процедурата за сътрудничество с Бангладеш се оценява като положителна за държавите членки и в момента се работи по стандартите за оценка на процедурите. Сега няколко думи за, за текущите в момента преговори. Преговорите по споразумения за обратно приемане с Китай паралелно с тези за споразумението за за улесняване на визовият е, режим са много бавни. С е, Тунис и Нигерия бяха постигнати е, постигнат напред на техническо равнище през 2018 година, но преговорите бяха замразени през по-голямата част от 2019 година, защото беше избора на година в тази държави, така че няма значителен напредък преговорите с Марокко може би ще бъдат подновени в бъдеще като част от много доброто сътрудничество между Европейския съюз и Марокко в контекста на стратегическото партньорство. По отношение на, на, на предстоящите предизвикателства, едното от тях е държави третите страни да продължат преговорите и след това да се гарантира добро изпълнение на вече изключените споразумения. Балансираното партньорство продължава да е подхода на Европейския съюз е, по разрешаване на проблемите на Европейския съюз по отношение на миграцията и да се отговори на интересите на е, и притесненията на третите страни. Но за да се гарантира пълно сътрудничество страна на третите страни, Европейския съюз трябва да мобилизира всички свои е, инструменти, както нееднократно е подчертавал Европейския съвет, като конкретно има предвид търговската политика и политиката с облегчение на висовия режим, но не само тях. И от тази гледна точка, наскоро измененият висов кодекс, който ще влезе в сила след няколко дни, е, осъществява пряка взаимовръзка между обратното приемане на лица от трети страни с висовия режим, като по този начин дава възможност за по-облегчено или по-затегнато прилагане на разпоредбите на висовия кодекс, съгласно с зависимост от вътрешно сътрудничество с държава в съответната трета страна. По този начин се допълва по важен начин наличният инструментариум по по съзапатните връщания, като например електронни, платформите за разпоред електронни данни, семинарите за обучение на слушатели, които, които участват в процеса на обратно приемане. Опитът през последните няколко години показва, че под постоянният мониторинг и комуникацията, както и целенасочена подкрепа са важни, за да може инструментите да дадат конкретни резултати едновременно с това трябва да се предоставят и нужните стимули. И от тази гледна точка ви насърчавам да продължите с постоянната подкрепа за усилията ни на изготвяне на стабилни партньорства с третите страни, както така и подкрепата за държавите членки да изпълнят напълно вече сключените споразумения. Както знаете, Европейската комисия съвсем скоро ще излезе с нов пакет за миграцията и убежището и обратното приемане ще е част от този пакет. Ще спра до тук, но с радост ще отговоря на въпросите или поне ще се опитам да отговоря на въпросите си, а колегата като мен ще помогне, ако имате нужда от допълнителни сведения, тъй като аз съвсем отскоро съм на този пост и ще се опитах се да бъде възможно най-изчерпателно, но все пак имам нужда все още от малко повече техническа подкрепа. Е, много благодаря, госпожо Прият. И сега колегите ще започнат да задават въпроси. Можете да си отбелязвате. Първо ще започнем с координаторите. Важен въпрос. Тук, когато говорим за обратно приемане, връщане и така нататък, е да се да приемем истината, е, която е свързана с фалшивите новини, грешното възприятие на новините, лъжи, които, които не само, че възпрепятстват, е, но и затрудняват управлението. Никога не е било вярно, че мигрантите завладяват Европейския съюз и че не можем да контролираме миграцията. Дори в пика а, ние успявахме да се справим. А потока от мигранти намалява. Ако само имаме един единствен а, общ отговор в Европа, въпреки обаче всички а, обвързващи закони, въпреки договора от Лисабон. Ние нямаме такъв отговор. Е, въпреки европейската е, обща система за обежища, дори в пика през 2015 година, сега цифрите намаляват. И връщанията са по, а, е, с по-голям брой, отколкото незаконните влизания. Което означава, че е, европейската демо, е, демография е, спада. И ние трябва да имаме предвид това, за да проведем разумна дискусия отвъд демагогията, е, грешното възприемане и лъжите. И сега, нека да преминем към въпроси от координаторите. Господин Ленард от Народната партия. Много благодаря, господин председател. Благодаря че, за това, че ни представихте актуалното състояние по обратното приемане, защото ако няма обратно връщане на тези хора, те не могат да бъдат обект на международна защита и това поставя въпрос под въпрос цялостната система на обежищата в Европа. Това е свързано с нашата ефективност и последните споразумения за обратно приемане са от 2014 година, така че можем да подобрим нашата дейност в този смисъл с а, сътрудничеството с а, източните ни съседи е доста добро, но сме притеснени с, с, за сътрудничеството с южните съседи през януари 2019 година 20 000 души повече стигат до Европа, което е около 10% и 33% върнахме от Марок, в Марокко и 21% в Алжир. Останалите ще останат тук, без значение какви са нашите правила и процедури. За това мисля, че има нужда да работим по този въпрос и въпросът е по какъв начин. Първо трябва да подобрим директивата за връщане. И тук можем да помислим повече по този въпрос за бюджет, как да бъдат връщанията по-ефективни. Но също подобряване на двустранните взаимоотношения с тези страни. И не знам доколко можете да отговорите. В рамките на Кутоно споразумението всяка страна се е ангажирана на връщане на хора, които прибивават незаконно в, на територията на Европейския съюз. Това е а, а, взаимно, взаимен ангажимент. За това не разбирам защо тази част а, от споразумението като ну не се прилага. Е, договарят се а, е, а, е, нови споразумения или някъде през 2020 година ще бъдат договорени и ще започнат нови споразумения. Как ще договаряме? разпоредби за връщане приемаме, ако няма изпълнение на вече съществуващите споразумения и а, ангажиментите не се спазват и защо ги правим изобщо, ако не се спазват. Благодаря. Сипел. Благодаря, господин Парият, успех във ва... госпожа Парият, успех във вашата работа. Освен цифрите, от които чухме господин Ленард, има случаи, когато хората не получават обежище, но имат право да останат по различни причини, свързани с техните човешки права. Искам да знам докъде сте стигнали с тези споразумения, когато говорим за обратно приемане и какви предпасни клаузи имаме, че тези ам, права ще се спазват в техните страни, когато говорим, например, за Марокко и други страни? Има ли други аспекти, които трябва да вземем предвид, за да могат те да бъдат по-склонни да работят по обратното приемане? Много често говорим за правни а, начини. Споменахте 67 000 случая, на примествания. Това са 16 750 случая също, много по-малко от 800 000. От 80 000, извинявайте ако това е нашия принос към обежището, ще бъде много жалко, защото ние очакваме много повече от други страни, в, други, в останалия свят, вместо да подобрим нашата система, да защитим хората. И искам да задам и един конкретен въпрос за арми фонда връщане и а, интегрирани в страните на происходина. На, е, за периода 2014-2020 предвиждаме а, де, милиона. А, това тази сума достатъчна ли е, добре ли е, за да спасваме процедурите в европейските страни? И последния ми въпрос, за да съм сигурна за какво говорим, когато говорим за връщане, вижда ли, винаги ли говорим за цифрите, които споменахте, но просто да уточним само за връщане към страната на происхода и не за връщане към страната на, първия, на първото пристигане. Просто да уточним това. Госпожа Винтевелт. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Парият. Всички са съгласни колко е важно да функционира системата за връщане. Ако имаме система за оценка на заявките, то тогава ще е много по-лесно но по начина по който ние сме изградили тази политика, не е важно само цифрите и а, количеството, а и качеството. Имам няколко въпроса. Първо, за правния статут на споразуменията – а има само 17 официални споразумения за обратно връщане и 17 за приемане. Например, когато има проверка от съда и други предпазни клаузи, какъв е техният статут? Реинтеграцията – Искам да цитирам един параграф за безопасността на децата, които се връщат в Афганистан и искам да чуя вашия коментар. Смятате ли, че това е устойчиво? три четвърти от децата, които са интервирани, не се чувстват а, сигурни в процеса на връщане. Те докладват за случаи а, на насилие. Щом пристигнат в а, Афганистан, те са или сами, или придружени от полицията. Три от 53 деца в Афганистан са имали програма за интеграция. Три от 53, 45 от тях са ходили на училище в Европа и само 16 от тях са били а, на а, училище в Афганистан. 10, а, в Афганистан. 10 от тях а, са а, извършили престъпление. Че, а, 10 от 53 е, само не искат да се върнат отново в Европа. По какъв начин комисията може да нарече това устойчиво? Искам повече подробности, също за какъв мониторинг се осъществява. На мен това не ми изглежда устойчиво наблюдение на ситуацията. Какво се случва? с хората, които са върнати към 23-те страни, за които говорим в случая на Афганистан, особено, в случая на Афганистан, особено ситуацията с момичетата. Как се наблюдава та, тяхната ситуация и смятате ли, че изобщо тази ситуация е приемлива? С Турция, споменахте сътрудничеството с Турция. Ние сме инвестирали много в отношенията с Турция по отношение връщане, обратно приемане и така нататък, но като цяло много малко хора са взети обратно, са прияти обратно, така че струва ли си това нещо? Това са моите въпроси. Благодаря ви. Госпожа Трик. Искам да е, приветствам е, госпожа Перият. Е, очаквам да работим съвместно в следващите няколко години. мисля, че вече е голямо изживяване, че направихте това представене тук, но все пак ние имаме някои въпроси. Едно от опасенията, които ние имаме, с споразуменията с транзитните страни. Това изглежда приоритет през 2011 година съвета беше обратно първо да се е, фокусира към страната на е, происхода, а не към страната на влизане и това създава е, по-малко рискови, защото хората се връщат в своята си страна. Държавите членки и съвета не последваха тези съвети, които бяха получени от комисията за транзитните страни и страната на происхода. Това е свързано и с двете групи. И се чудя защо е така? Дори в споразуменията за повторно връщане, е, страните не се опитват, не са задължени първо да върнат е, хората към страната на происхода. Не смятате ли, че е логично да има такова задължение? Първо да се опитат да върнат хората към страната на происхода. И ако видите споразуменията за е, приемане, за обратно приемане. И, и има и формални и неформални ангажименти. Защо няма приоритет към формалните е, договорки? Можете ли да кажете нещо за прилагането? В колко случай, случая се е използвало формалното споразумение и в колко неформалното. След това за неформалните, за тези партньорства, за които говорите, разбира се, всички лостове се използват. Говорим за оценка на риска, защото тези споразумения водят до това, че някои хора са блокирани в транзитни страни без възможност да поискат обежища. Има ли готовност да видим какъв е риска преди да влезем в такова сътрудничество и как адекватно да наблюдаваме какви са, какво е въздействието върху основните човешки права при това сътрудничеството. Не смятате ли, че това трябва да бъде независимо и прозрачно? Две, два кратки коментара. Това което каза господи, госпожа Енетфелд. Имам същия въпрос. За децата е много притеснително и в директивата по връщане е, се казва, че безопасността на децата трябва да е основен приоритет. Може ли на следващата среща, която организираме този въпрос, да бъде засегнат и финансирането е, на турското правителство от Европа в рамките на сделката, която имаме. Е, имаме договорка с Ердоган, е, за да се изградят центрове в северо Сирия. Можете ли да потвърдите, че европейски средства ще се използват в в северо Сирия, но няма да преминават през Турция. Колеги, опитвам се да не прекъсвам никой от вас, но трябва да ви помоля да имате предвид, че дневният ни ред е много натоварен. Обсъждаме презентацията на комисията, и резултата от преговорите за споразумението за обратно приемане и това в този момент трябва да проведем дискусия и по точка 8 за споразумението между Европа и Беларус и господин Питър Питанов е докладчик по въпроса. И Петър Витанов, извинявайте, е докладчик по въпроса. И а, улесняването на визовия режим. Това също ще бъде представено от госпожа Парият. Затова искам да ви помоля да се концентрирате, да бъдете кратки по съдържание да говорите. Така ще можем да се справим. Защ... Точката от госпожа Сипел очакваме също, която докладва за, за доказателствата, електронно гласуване след е, представенето от директора на операциите в Европол, оръжията. По, по наркотиците, извинявайте. Не може всички да говорите 4 минути, както беше до сега. С това се опитайте да бъдете по-кратки. Есфест е от е, независимите. Благодаря ви, госпожа Парията. Радваме се, че сте днес сред нас, но имам един въпрос към... Имам оба към вас, господин Лопес Егивар. Доста време ще спестим, ако вие толкова не се разпростирате в молби как трябва да спеставяме времето. Моля само се придържате към чете на дневния ред. И още една молба имам към вас. Ще ви помоля малко по-малко да изказвате личното си мнение, когато ръководите заседанието Не вие трябва да ни кажете какво е истина и какво е демагогия. И когато твърдите, че и в пик на кризата с бешанците през 2015 година не е имало проблеми и че европейските институции не са се провалили, това си е чиста лъжа. Защо отвори границите госпожа Меркел, защото положението в Унгария беше нетърпимо и последвалото в Германия, включително поредицата от токсични атентати, доказват, че по никакъв начин не сме били в състояние да се справим с кръста с бежанците през 2015-2016 година, така че моля ви се, не дайте вие да разпространявате тук лъжи. Споразумението с Турция също така недознично е помогна. Госпожа Фарият, към вас имам следният въпрос. Имате ли някакви проучвания за това до каква степен легантните мигранти попаднали в а, рамките на програмата за преместване, тези 67 хиляди души, за които споменахте от 2015 година, знаете ли дали те все още се намират на територията на държавите членки, в които са били а, преместени или междувременно са се преместили в други държави членки на Европейския съюз и ако да, можете ли да дадете данни за това в кои държави членки и колко, и държави, колко точно хора са приели в рамките на тази програма за преместване. Благодаря ви. E Госпожа Вишневска. Благодаря, господин председател. Госпожо директор, благодаря ви за тази интересна презентация. А, относно подкрепата за връщане на незаконни мигранти към трети страни. А, както и за това, че ще ни, ще ни представите евенту, евентуалните изменения в дир, директивата за обратно връщане. Госпожа Бьорк, благодаря за информацията, която ни предоставихте. Тя наистина е подробна. А в противен случай просто ни е малко трудно да работим без подобна информация. Между... Колегите споменаха много неща, но искам да кажа следното и аз. Понякога, когато го, го, говориме за връщане, а, мисля, че си, си, си мисля, че ако Европейската комисия и държавите членки организираха поне с половин толкова ентузиазъм приемането на а, мигрантите и бежанците, нямаше да сме където сме в момента. Мисля, че огромният проблем е общности на, на, на хора, които имат е, е, омраза към е, иммигрантите, създават атмосфера на нетърпимост. Госпожа Интервалт е абсолютно права, що се отнася до Афганистан и а, връщането на деца. Аз проучих доклада на Save the Children, там има много примери за това. Ев, Афганистан не е място, където деца трябва да бъдат връщани. Наистина това е, е недопустими. В Швеция деца се е, е, изваждат от приемните им семейства, от училище и се връщат към места, където не им е осигурен на сигурност. Мисля, че това трябва а, е, да прекрати и има всички причини това е, да прекрати. А, колкото до договорките между Европейския съюз и Турция, много малко са, много нисък е броя на върнатите но, но с тази договорка дадахме много средства и много голяма власт на правителството на Ердоган. Имаше ли смисъл? Трябва да се записа. Господин Турач. Все пак трябва да оставяме малко време и за господин Витанов или ако искате да се изкажете сега по този въпрос, така ли? Преди да си, пред, да си представите доклада за Беларус, господин Витанов. Но просто ви припомням, че ще разгледаме след това а, двата доклада. Господин Хук е докладчик за визита, господин Витанов за споразумението с Беларус. Благодаря. Знаете, че аз доскоро до, до бях от другата страна на бариерата, но искам да ви поздравя господи, госпожо Пария за нова, новият ви пост. Сега, искам реадмисията най-вероятно и обратното връщане ще бъде част от пакта за убежище. Но ако няма достатъчно баланс между е, законната миграция и тези споразумения, просто цялата е, система няма да функционира. Е, Предполагам, че в, в момента провеждате преговори с различните столици, различните държави членки. Наистина, нещата трябва да бъдат уточнени много ясно и прецизно, защото без баланса просто няма да можем да постигнем нищо. Благодаря, господин Хук, благодаря, госпожо Паря. Два въпроса. Вие споменахте споразумението за обратно връщане Европейски съюз Турция. Те са казали, че няма да приложат разпоредбите на това споразумение, докато няма улесняване на процеса за издаване на визи. И мина, след като миналата седмица Европейския съюз прие документа, е свързан с промените в обличаването на режима на визите, какви последици ще има това за а, договореностите с Турция и е, как ще се развие и какви са условията за постигане на договорености с Марокко. И можете ли да ни кажете няколко думи за отварянето и развитието на преговорите в областта на формалните и неформални е, споразумения и договорености за обратно връщане и също така е, на, настоявам на това, че трябва да се привилегироват е, офи, официалните, формалните споразумения, не неформалните. Госпожа Прият е, бяха ви зададени различни въпроси, някои по-общи, някои много по-специфични. Така че, първо, е, много ви моля да отговорите на въпросите, а след това ще имате и време за да, да, да коментирате двата доклада и е, ще дадем думата и на господин Витанов и на господин Хук преди това. Сега имате думата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря колкото се може по-ясно и точно на всички е, въпроси и ще помоля и колегите да навлезат в по-вече подробности, ако е необходимо. Що Що се отнася до сътрудничеството с, с, с съседните страни, Алжир, Марокко, имаше и друг въпрос относно споразумението с Марокко. Да, трябва да работим по този въпрос и е, възнамеряваме да го направим и то по-специално по, по по споразумението с а, Марокко, но трябва да имаме един, един много по-широк, много по- по-холистичен подход, когато обсъждаме нещата с а, трети страни. Не трябва да, да разговаряме само за миграция. Ам, Дискусията с Марокко беше блокирана в един момент. Сега започваме обсъждане на цялостно споразумение за партньорство, от което в което миграцията ще бъде един от аспектите на участие. Някои ви споменахте споразумението от Котоно, но нищо трябва да разглеждаме нещата в по-широк план. Всички държави членки са ратифицирали конвен... Женевската конвенция. Тя е основно правното основание за връщане на хора, които пребивават незаконно в дадена страна. Тоест, тук става дума за международно право, което трябва да бъде съблюдавано от всички държави. Сега, колкото до двустранните договорености или споразумения, те нямат за цел да уточняват основните права защото в крайна сметка ние връщаме само лица, които не, за, за които всички процедури са из, изчерпани, техните молби са били разгледани внимателно. Разбира се, и има още неща, които които заслужават допълнителна проверка, но при всички случаи връщането на тези лица трябва да се е, извършва в условии на, на достоинство. Разбира се, по-добре е да имаме е, формални споразумения, но просто не винаги е възможно да се постигнат такива когато, например, е, третата страна не желае да е, сключи подобно споразумение. Е, но тогава, тогава едно неформ, една неформална договореност, разбира се, не е обвързваща, но поне създава административни улеснения за връщането на лицата в тази страна. Спомага за организирането на техническите аспекти на връщането. Uh, the AMI funding, I think the funding is, is... Е, що се отнася до фонда за интеграция, като цяло има баланс при в подхода, в финансирането. We have 940... 953 милиона евро е сумата в фонда. А, колкото и заедно с е, цялата рамка за е, солидарност, е, преместване и установяване, сумата е 5 милиарда. Що се отнася до условията за връщане в трети страни, Разбира се, приоритет трябва да се отдава на споразуменията с, страните по происход. Това не въжи за договореността с Тур, Турция, но разбира се много по-добре е хората да бъдат връщани в страните, които познават, а не в страни на транзит. Що се от отнася до Афганистан в Знаете, че аз преди това работих за хуманитарна в областта на хуманитарната помощ. Познавам много добре положението в Афганистан. Но когато хората нямаха, не могат да останат законно в Европейския съюз, те трябва да бъдат върнати. Но правихме всичко възможно това връщане да бъде придружено с известна подкрепа. Знаеме, че положението в Афганистан съвсем не е добро. Работ, работиме в сътрудничество с други служби, включително и други генерални дирекции с цел разглеждане на нещата в по-широк мащаб с цел осигуряване на хуманитарна помощ и търсене на по- дългосрочни решения, но но, но е, споразуменията за обратно приемане не, е, не, не, са, не са достатъчни особено когато става дума за хора, които са напуснали страната си с цел търсене на по-добри условия на живот. Зато необходими са други инструменти за работа с тези лица. Проучваме възможности за, догов... за други видове договорености с страните по происход, колкото до отношенията с Турция. предоставили сме средства за милиони 700 хиляди е, бежанци в е, Турция и благодарение на нашата финансова помощ е, тези лица могат да живеят относително малко по-добре и могат да продължат да е, живеят в Турция до като не се оправи по, по някакъв начин положението в тяхната страна. Така че смятам, че трябва да разглеждаме в по-широк план е, последиците и ефективността на инструмента за работа с Турци. Е, е, the, money that we provide for Turkey. Що се отнася до северо-источна Сирия, средствата насочени към Турция и към приемните центрове ще бъдат използвани за Турция, а не в Сирия. Средствата няма да бъдат насочени към създаване на подобни центрове в северо-источна Сирия. On how many people have returned, uh, I don't know if we have a... Е, колко лица са били върнати в страните си? Е, не мога в момента да ви дам конкретни цифри, е, но бихме могли да разговаряме на тази тема в друг формат, колкото до пакта за миграция. Както вече казах, работиме по този пакт и искаме нашият подход да бъде по, по-холистичен, по-включващ за да, за да можем е, да бъдем по-ефективни при връщането на незаконно пребиваващите и незаконно пристигналите в Европейския съюз, трябва да работиме повече и да имаме повече методи за управление на законната миграция. Трябва да има баланс и това ще бъде е в основата на съдържанието на новия пакт. Е, при всички случаи ще е, ви уведомяваме относно хода на е, преговорите. Целта ни е да убедим, да убедиме повече страни да предприемат с а, нас преговори за а, постигане на споразумение. А, благодаря за, за съжаление, наистина закъсняваме, така че много набързо. Ако за да, да може просто госпожа Пария да, да реагира на а, двете а, на двата доклада. Мисля, че сум, сумата за фонда кой, която, с която се финансира с фонда е абсолютно е, достатъчна. Мисля, че наистина има е, бал, бал, бал, балансирано финансиране на фонда. Що се отнася до въпроса на господин Витанов за Турция и е, улесняването на визови, обличаването на визовия режим, все още няма няма напредък по този въпрос а, но а, промените в член 24а дава възможност за суспендиране на съответните разпоредби. Ме, разбира се, за това трябва да се вземат предвид цялостните отношения с съответната страна а премахването ограниченията на визовия режим с Турция в момента не е на дневен ред. Е, Моники много добре обясни, че е, споразуменията за обратно връщане не са е, инструмент за хуманитарна помощ, но при всички при всички случаи човешките права са обект на а, мониторинг и на контрол в държавите членки. Те се вземат предвид от съответните а, органи преди издаване на заповедта за връщане. и разбира се, и в, и в бъдеще ще вземаме предвид интереса на децата и защитата на техните права и тяхната закрила. Благодаря на госпожа Парият. Сега ви предлагам за да можем да разгледаме следващите две точки колкото се може по-бързо. Госп ви предлагам госпожа Парят много набързо да ни представи е, двете споразумения, за да можем да, да дадем думата и на нашите докладчици. Просто много накратко, ако обичате. Uh, so. И така, съвсем накратко, преговорите, както знаете, преговорите uh, за споразумението за улесняване на визите и за плотното приемане с Беларус ни отнеха доста време. Отнеха ни всъщност повече от 5 години. Споразуменията бяха окончателно договорени през юни 2019 година. и те са кулминацията на всички усилия, които положихме за подобряване на мобилността на белорусските граждани в добро управлявано и сигурно пространство. Както знаете, Белорус е последната страна от източното партньорство, за която се въвеждат които също са влезли в сила, извинете, споразуменията за обратно приемане и за облегчаване на вижовия режим. Стандартна процедура в Европейския съюз, стандартна практика е двете споразумения да върват върха за ръка. Сега няколко думи за споразумението за обратно приемане. Статистиката показва, че вече има добро сътрудничество между Беларус и държавите членки и споразумението, което наскоро беше публикувано между Европейския съюз, подписан което беше подписано между Европейския съюз и Беларус за обратно приемане на закон пребиваващи лица, е стандартно споразумение, като споразуменията подписани с други трети страни. Потвърждава се международното задължение да се приемат обратно всички лица, носещи гражданството и както и бивши граждани, т.е. лица, на които бе отнето гражданството или които са отказали от своето гражданство както на техните членове семейство, независимо от това какво гражданство са, както и приемането на граждани на трети страни и лица без гражданство, като а, за тях задължението влиза в сила за след преходния период от две години, определя с техническите особености, както и сроковете за обжалване. Въвежда също така и ускорена процедура за лицата заловени на сухопътната граница между Беларус и държавите членки. Държавите членки ще могат да се възползват от Европейският документ за пътуване за, за цел връщане на лицата в Беларус, ако Беларус не е предоставил нужните документи за самоличност в определените срокове. Също така се има и, и спътни разпоредби за, самият, за самото връщане и се предвижда сроковете за влизане в сила на споразумението. По споразумението за облегчаване на визовия режим, неговата цел, разбира се, е да се улеснят а, издаването, пътуването на български граждани без виза за кратък период а пък европейските граждани могат да пътуват до Беларус за около 30 дни без виза, при условие, че влязат на територията на страната на летището на Минска. Има две отделни групи. Първата засяга всички граждани, а втората са редица от кандидати за виза по предвид целите на пътуването, като например журналисти, студенти, членове на официални делегации, представители на организации на гражданското общество и т.н. Предвижда се намаляване на таксата за издаване на виза на 35 евро и ускорени срокове за консулствата да вземат своето решение, като правилото като цяло е 10 дни. Също така се улеснява достъпът до визи за повторно влизане с ускорена процедура и с продължителност от 5 години. Също така се предвижда само един документ за доказване на целта на пътуването, както и определяне на отделните категории на кандидати. Споразумението за облегчаване на визовия режим също така предвижда употребата извинете, освобождава от нужда за издаване на висок особен период лицата, притежаващи паспорт с биометрични данни, както и лицата, притежаващи дипломатически паспорти. Споразуменията бяха подписани от комисар Йохансон и заместния принцип председателят на Хрватия Давор Бошинович, както и министр председателят на Беларус на 20 януари тази година в Брюксел. Приветствам положителната оценка на двамата са докладчици и се надяваме процедурата в Европейския парламент да приключи възможно най-бързо, за да може да ти безпоразумения да влязат в сила възможно най-скоро. Благодаря ви. И аз ви благодаря от името благодаря ви за това изложение, госпожо Парията. Сега ще чуем докладчиците. Трябва да оставим време и за докладчите в сянка, така че ще ви помоля да направите изказванията си подред. Започваме с споразумението за обратно приемане на закон, лица с Беларус. Господин Витанов, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Няма да повтарям вече казаното до момента, т.е. няма да се спирам отново на съществените елементи на съдържанието. Те вече бяха споменати. Само искам да се спомена на няколко елемента. Както направо казахте, Беларус е единствената страна от личното партньорство, с която Европейския съюз още няма сключено споразумение за обратно приемане. А това споразумение, което беше подписано само преди две седмици, всъщност ще представлява и е, първото официално споразумение, подписано между Европейския съюз и а, Беларус изобщо. Ако не греша, имаше споразумение за партньорство и сътрудничество, подписано с Беларус пред 1995 година, но поради липсата на ангажираност на Беларус с демокрацията и основните права, Съюзът така и не ратифицира това двустранно споразумение. Защото тази гледна точка подписването на споразумението с Беларус е важна стъпка напред и аз го приветствам. Дълбоко съм убеден, че трябва да работим по-тясно сътрудничество страните от личното партньорство, въпреки предизвикателствата или по-скоро точно заради тези предизвикателства. Ако не протегнем тръгнала към тях, може би някой друг ще го направи вместо нас. След това държа да подчертая колко е важно зачитането на правата на човека. Е, то е от ключово значение в по-нататъчното ни взаимоотношение с Беларус и от тази гледна точка имам и кратък въпрос към Европейската комисия. Може да ни обясните каква е ролята на правата на човека и каква роля изиграха те е, по време на преговорите, особено като си има правите, че Беларус продължава да е единствената страна, която извършва смъртно наказание. И накрая по въпроса за наблюдението на изпълнението на тези споразумения съгласно член 19 на споразумението, т.е. съвместният комитет за обратно приемане е съставен изключително от членове на Пърската комисия, съпътстван от специалисти от държавите членки. Трябва да се предвиди възможност и Европейския парламент да вземе участие в този комитет. Както чухме, обмяната на сведения, предишната точка е обнадеждаваща пътка напред, но призоваваме Европейската комисия да преразгледа състава на съвместните комитети е, по препратните приемания за бъдещите споразумения. Благодаря ви, господин Витанов. И тъй като списъка на докладчите в Сянка съвпада в голяма степен с двата доклада, Предлагам първо да чуем господин Хук, нашият докладчик по споразумен с повечаване на визовия режим. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Темата е досите е важно, господин председател. Както знаем, Беларус, нас съсед, го чака дълъг път, за да подобри по резултатите си по на демокрацията и основните човешки права. Но споразумението с повечаване на визовия режим ще им помогне на Беларус по този път, защото ще подобри самоотношенията с гражданското общество и ще насърчи зачитането на правата на човека. Господин председател, държа да отбележа, че господин Кошук, моят а, сътрудник, ми помогна много по това досие. Той е експерт по Беларус. Това споразумение е резултат от дълги преговори, като спомена Европейската комисия. Започна преговорите през 2010 година. Преговорите започна през януари 2014 година, т.е. преди повече от 5 години. госпожа Десилва Коста, секретарята е изготвила чудесен обяснителен меморандум и колегите са, видя, са забелязали основните промени. Предвижда се 10 дни период за разглеждане на мобите за виза. Ще има стандартизирана такса за 35 евро, като се предвижда изключения за деца и за до определени категории от лица, което значително ще упрости процеса за а, получаване на виза. Но държа да отбележа, че визите все пак няма да се издават от Европейския съюз като такъв, а като отделните държави членки, като ние само определяме общата рамка за издаване на визите за държавите членки. И също целият процес а, може да бъде суспендиран в случай на проблеми с нарушаването на човешките права. Но, както вече казах, основната ни цел е да помогнем на гражданското общество Миналата седмица споведе заседание с докладчите в Сянка и се радвам, че 6 от 7-те политически групи в парламента заявиха подкрепът, изказаха подкрепата си за това досие. Ако не се лъжа, досието ще препоръката ще бъде гласувана през месец марта в комисията и по-късно на пленарно ни през марта. Ще да го на пленарната зала. Много съжалявам, че аз няма да присъствам по това време, тъй като като британец ще напусна парламента в края на месеца, но ще гледам гласуването по телевизията. Надявам се да приемете този, това досие и дори само да отпреша, че беше за мен истинска чест да работя по това досие и да съм член на тази комисия. Благодаря ви, господин Хихук. Сега пристъпваме към докладчите в Сянка и те имат пълно право да изкажат вижданията си и по двете досиета. Предлагам да го направим по последният ред. Докладчикът в Сянка от НДП е господин Блага, а всъщност той е тук. Господин Блага, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Изказвам се от името на господин Блага. А вие сте, не сте господин Блага, сте господин Богдан. Защото пред вас виждам и двете табелки и така и не ми стана ясно коя е вашата. Вие сте господин Богдан, добре. Ще продължа на романски. Е, и мулцумеск е, домнули Витанов пенту... Бих искал да благодаря на господин Витанов за доклада му. ЕНП подкрепя споразумението между Европейския съюз и Беларуса за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. Броят на поисканите обратни връщания заявени от държавите членки показва положителна тенденция, въпреки липсата на споразумение за обратно връщане. 89% са успешно осъществени и се надяваме броя да се увеличи с влизането сила на споразумението. Бих искал също така да благодаря на господин Хук за презентацията му. НП е, изказва своята подкрепа за договореното споразумение за улесняване на висовия режим между Европейския съюз и Беларус. Ако погледнем е, броят на отказаните визи за Беларус за 2019 година, всъщност е, става въпрос за 3% в сравнение с 9,6%, което е средното равнище на отказани визи. Даваме си сметка за съображенията, свързани с нарушаването на човешките права в Беларус, но не бива да забравяме какво се случва, че всъщност в много държави в Източна Европа, които днес са членове на Европейския съюз, имаха подобни проблеми в началото на 90-те години, но сега са функциониращи демокрации, от голяма степен благодарение на откритостта, показана на времето от страна на Европейския съюз съюз. А пък ако положението в Беларус се влуши, винаги можем да, спос... да суспендираме споразумението. Надяваме се да не се стигне до там и още веднъж много ви благодаря. Благодаря ви, думата има част трик от името на зелените. Briefly, uh, I, I raised the concerns already in general. Съвсем накратко вече изказах притесненията си през месец януари, но като погледна споразумението за обратно връщане, за което между много държа да благодаря на господин Витанов. Чудесно работихме с него, но самото споразумение е само по себе си не задължава държавите членки първо да се опитат да върнат а, хора, лицата в а, държавите си по происход. Така че няма гаранция за тях, няма също така и а, някакво задължение те да спазват официално сключеното споразумение, все пак могат да продължават да се притежат към неформални споразумения. И също така има достъп до ускорена процедура, която поставя под въпроса предпазните клаузи. Имам един коментар за ролята на парламента. Към момента мандата се дава само от съвета, така е разписано и в договор за функциониране на Европейския съюз, разбира се но мога само да насърча съветът да ни включи в мандата за преговори от самото начало. И както каза представител на Европейската комисия, тук въобще не се говори за човешки права, защото преди това е разгледана мобата им за опешище. Но държа да отбележа, че политиката за обратно приемане и има за цел също да предотврати законната миграция, за да не се окаже, че лицата се оказват блокирани в транзитни страни по пътя към Европейския съюз и затова ние насърчаваме за по-добро наблюдение на защита правата на човека при подобни споразумения. Благодаря ви. Не виждам господин Ваден Духен, който е докладчика в сянка от името на идентичност и демокрация. Може би някой иска да го да замеси господин Ван Ден Дрише. Не в такъв случай продължаваме с господин Вишневска от името на ЕКАРЕ. Е, дякую бардо, пани przewodniczący. Много ви благодаря, господин председател. ЕКАРЕ подкрепя споразумението за обратно приемане, както и споразумението с облегчаване на визовия режим. За нас това е положителен политически сигнал, изпратен към Беларус. Искаме да подобрим сътрудничеството си в областта на образованието и на научните изследвания с тази страна. Споразумението ще улесни между личностните отношения и тъй като не разполагаме с много време, бих искала съвсем накратко да благодаря на господин Витанов и на господин Хук за отличното сътрудничество. Благодаря ви. А от името на ГУЕ думата има госпожа Рего, но и не, не я виждам в залата. Може би някой от име... иска да вземе думата от името на ГУЕ? Не. Разбирам, че господин Брайер отговаря за издаването на визите. Искате ли да кажете нещо? Yes, uh, thank you very much, Chair. Um, I would also like to recall, as colleagues have said before me, that благодаря ви. Бих искал да припомня, както казаха и колегите, че Беларус е диктатура и Беларус е единствената страна в Европа, която прилага смъртно наказание. И между другото с а, изстрел в а, главата, не знам дали сте наясно с това. Европейската комисия твърди, че а, състоянието на човешките права в Беларус е стабилно, но това значи всъщност ще продължава да е много сериозно и няма значителен напредък. И това е много притеснително, особено като имам предвид, че бяха наложени допълнителни мерки за ограничаване на свободата на словото и на медиите, които очевидно имат за цел да накара да замъкнат критичните гласове, а Human Rights Watch твърди, че е, Беларус продължава да потиска свободните медии и НПО-тата, а прокуратурата е подвела под съдебна отговорност редица журналисти и ограничава правото на свободно събиране и на протеста. Че това е много притеснително. все пак се надявам, че споразумението за облегчаване на вишовия режим ще засили обменът и ще подобри откритостта в сътрудничеството ни с тази страна и че ще подкрепи по този начин работата на активисти за защита на правата на човека. По тази причина ние не се противопоставяме на това споразумение, но бихме искали все пак да припомним и да призовем Беларус да спазва правата на човека и принципите на демокрацията. Благодаря ви. С това приключваме списъкът на докладчици, докладчите в сянка. Госпожо Парият, както виждате, говорим се пак за Беларус, за прословутият беларуски режим. Очевидно е, че за това става дума и ни притеснява положението. Няма демокрация, няма защита чов... на човешките права, няма върх правова държава. Това е очевидно. Президентът Лукашенко е на власт още от времето на Съветския съюз. И все още си е на власт. Така че положението наистина е много притеснително. Обратните е, приемания са важни, но все пак говорим за Беларус. Не бива да го забравяме. Ще изслушаме коментарите ви, но доколкото разбирам, и господин Хук, и господин Витанов са и докладчици в сянка на съответно на другия доклад. Ако искате, може да кажете нещо и по доклада на останалите, като изслушахме докладчици в сянка. Господин Витанов, имате думата. Благодаря ви. Да, ще взема думата в качеството си на докладчик в сянка по второто досие. Бих искал само да ви припомня, че стандартна политика от страна на съвет е двете споразумения, то е споразумението за обучаване визовия режим и споразумението за обратно приемане винаги да вървят ръка за ръка. Съгласно тисиката на Европейската комисия, както вече беше казано, Беларус е страната с най-висок брой визи издадени за шегарско пространство на глава от населението и от нас с най-низкият брой отказани визи от 2 февруари ще се, ще се променят изискванията за Тоест, предвижда се увеличаване на таксата за европейски граждани и се намалява таксата на издаване на виза за белоруски граждани на 35 евро, така че не насърчаваме Европейската комисия възможно най-бързо да влезе в сила тези споразумения, тъй като колкото по-дълго е в сила не е влязло сила споразумението, толкова по-дълго ще бъдат по-високи текстите. И накрая да ще отбележа, че, както казва господин Хук, между личностите отношения са важна предоставително условие за сътрудничеството в областта на научните среди и други. Благодаря ви. I agree with my, my... Господин Хук, хубаво е, че работихме заедно по това досие. От една страна а, това е а, незаконен начин а, хората а, да влизат в а, страната и от друга страна втората част от досието е за обратното приемане. Тоест, това е за закрила на европейците и да зададем законен път за белоруснаците да влизат в Европа. така че е, това е сериозен е, напредък по двете досиета. Госпожа Парият за е, последен коментар. Доста сме изостанали от графика. Цифровия файл за доказателствата ни остава още в програмата. Нека да, след, да чуем какво ще кажете след като чухте докладчиците и докладчиците в сянка съвсем разумно е да се притесняваме за човешките права. И прилагането на споразумението за обратно приемане и не нарушава правата и задълженията, заложени в международното право от е, друга страна, е, режима за улесняване на визовия режим включва една разпоредба двете страни да признаят важността на демократичните принципи и човешките е, права. И до сега в никое друго споразумение за улесняване на визовия режим не се е включвала такава разпоредба. Така че ние правим всичко възможно да защитим максимално човешките права. Благодаря. Радвам се, че е, по-съкратено се изказвахте, така успяхме да наваксваме, защото все още ни остава точката за наркотиците и за доказателствата. Благодаря ви. Е, още веднъж успех в е, новата ви позиция в комисията. Със сигурност ще бъдете във връзка с нас. Благодаря ви. Of uh, course. <laughs> I can we need to manage. I can see that. Thank you so, so now, please, let's proceed. As I said, we are somewhat behind. Нека да продължим. Както казах, ни заставаме с графика. И, е, това е досие, което наследихме от е, предния мандат и трябва да наваксаме. Става въпрос за моля тишина в залата. Това е много важен файл за нас. Това е, е сътрудничеството по а, доказателства, които се предоставят по електронен път. А, има предложение за директива и а, назначаването на лице, което ще събират електронни доказателства. Това са два, две досиета. Електронни доказателства и електронна директива за назначаване на правни представители, които да предоставят електронни доказателства при наказателни дела. Нека да чуем докладчиците. Много благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка, които сериозно работиха по това досие и благодаря на всички а, колеги, които внесоха изменения към края на ноември. 841 изменения чу, а, получихме а, за това досие. И през януари вече разполагахме с всички езикови версии предвид всички колеги се включиха в това, мисля, че е ясно, че има сериозен интерес към това досие, независимо от националността или от политическата принадлежност. И също така има мнозинство, което е за намиране на равновесие между желанията на правоприлагането и защитата на правата. С други думи, повечето колеги и групи не подкрепят подкрепят предложението на комисията такова каквото е, което цели да започне механизъм, което позволява на една държава членка директно да поиска данни от доставчиците на услуги в друга държава членка, без да се даде информация на страната, където се намира доставчика на услуги, нито да бъде информирано засегнатото лице, нито да им позволят да възразят ние при, а, призоваваме за по-сериозно участие на държавите членки а, и освен това колеги поискаха да, вклю, участие на държавата, където а, живее а, засегнатото лице. Винаги, когато това а, знаем, тази информация. Според комисията, това ще бъде необходимо само за е, ограничен брой случаи. Като цяло, предложението на комисията се базира на член 82 е, за взаимното доверие. Всички сме съгласни, че взаимното доверие е ключово в европейското сътрудничество, но това не може да се прилага отгоре и не може да се приема за сляпо доверие. Не говоря и само за очевидни очевидно за подозрени, а говоря за, за подозрените държави членки, а за всички държави членки. Дори в щатите са малко притеснени за доверието в нашите държави членки. Освен член 82.1, предложението на комисията се стреми към въвеждане на ново тълкование за органите и към частните органи в една държава членка и в друга държава членка всичко, което направихме в последните години за хармонизирането на нашите системи, наказателните системи все още са много различни, различни резими на санкции, на а, прилагане на наказания, а, различни правила за допускане на доказателства и така нататък. Противопоставяме се също и на идеята за прехвърлянето на отговорността към частните компании. В моят доклад предлагам да има механизъм за нотифициране. Държавите трябва да могат да отхвърлят заповеди за изпълнение на техната територията на базата на а, определено основание. Логично правоприлаганите органи да знаят за престъпни заплахи на тяхната територия или в съседни страни. И когато се видят различните изменения, радвам се, че много колеги споделят тази позиция. Също е вярно, че по въпроса как да изготвим такива нотификации и как да вземем предвид всички желания, освен това човешките права, да вземем предвид и различните становища. Това е свързано с друго изменение, които ние предложихме за закрила на защита на данните колко дълго се запазват данните и така нататък. Освен това, идентифицирането на органите и каналите на трансфер на данните. Всичко това е пред нашите колеги и сега приключвам и ще дам възможност на докладчиците в сянка да представят своите идеи. Много благодаря, госпожан Шипел по това трудно досие. Вие а, резюмирахте позицията на Европейския парламент и не, разликата с позицията на съвета. И а, това е основание за толкова много изменения, които са внесени. Нека да чуем от докладчиците в сянка какво можем да направим, за да преодолеем трудностите, на които се натъкваме – от Народната партия господин Ленърц. Много благодаря. Нуно Мело е нашия докладчик, но той не е тук днес. Ето защо аз представям някои от неговите позиции. 94 изменения е внесъл той – е, както каза и докладчика, търсим равновесие между е, ефективния механизъм и нуждите на практикуващите и същевременно е, спазването на човешките права и осигуряването на електронни услуги. Няколко точки тук. Да се премине от 3 на 2 години запазването Например, порнографията се наказва само с 2 години притежаването на порнография. Това е прак, трябва да бъде минимум 3 годишен прак. Това е свързано с ефективността на разследването и принципа на пропорционалността е, докладчика предложи 5 години, но по мнението на колега, колегата това може да е не е добре, ако има примерно някоя организирана група в Белгия, която се разгледва също в Германия и така нататък. По въвеждането на система за нотификация за данни само когато а, властите а, имат основание да смятат, а, че могат да разследват това лице. Възможности за възражение 10, год... 10 дена и да се а, възразява а, на базата на списък от а, а, възможности за възражение. А, и докладчика тук има малко по-различно предложение. Е, изпълняващата държава да включи своите органи, например, за всяка заповед да се е, взема решение в всеки случай. Господин Мелфи смята, че процедурата ще бъде по-сложна така от, от съществуващата процедура, защото срока много е е съкратен. От, е, когато се появяват много молби от други държави членки, компетентните органи се задъхват. И крайния срок за отговор 8, 8 часа за спешни случаи комисията предлага 6 часа, а и 24 часа предлага докладчика. От името на господин Мелио ние очакваме да получим компромисния вариант и той иска да подчертае че прагът за според ИПП и системата за нотификация. Това са основните два въпроса. Но в заключение той смята, че имаме обща цел. Това е по-ускорено производство по наказателни дела, предоставяне на е, доказателства, хармонизирана система и спазване на човешките права. Така че има възможности за действие. Нека да започнем действията. Благодаря ви. Господин Кърнер от Реню. И аз благодаря на докладчика. Благодаря на докладчиците в Сянка за това, че има толкова много изменения, предстои ни много работа. Като цяло, мисля, че този инструмент е много проевропейски. Той е за доверието доколко се доверяваме на органите в друга държава членка, дали те спазват човешките права и законодателството. Това е свързано и с единния пазар. Готови ли сме да понесем последствията от създаването на единен пазар? Съгласен съм с Народната партия, че ни трябва по-бърза система за борба с престъпността. Също така правоприлагането не трябва да бъде пречка към цифровите услуги. Но съм съгласен и с екара че, и с докладчика, че има случаи, в които това може да се използва неправомерно и може да бъде заплаха и затова ни трябва по, повече гаранции за сигурност. За, съгласен съм и с, с зелените, че нотификационната система няма да гарантира това, което искаме да постигнем. Аз предложих изменения, които включват необходимите предпазни клаузи. Искам да има компромис между проевропейския фокус на това предложение когато целта на искането на данни е само да се идентифицира лице и трансграничния характер а, засяга а, процедури от член 7. Мисля, че а, да се ограничи обхвата само за вътрешни случаи, по-бърз трансфер на данни, за да се идентифицира лице и, и някои а, защитени професии, например журналисти, така можем да постигнем равновесие. Това ще бъде според комисията в 94% от случаите. И освен това съм убеден, че трябва да има IT структура за общуване между различните доставчици, както сме, е, спомена и докладчика. Трябва да има сигурни канали и необходимата идентификация на молбите. Мисля, че с този подход можем да постигнем мнозинство в парламента, когато се изправим и пред съвета. Мисля, че предстоят трудни преговори в триалога и очаквам да постигнем компромис по това досие. Благодаря ви. Господин Лагодински от Зелените. Много благодаря. Благодаря на докладчика за сериозната работа по това голямо досие. Предстои много работа. Вие се справяте отлично. Ние подкрепяме като цяло тенденцията и подхода на нейните предложения, под по-конкретно включването е, правно представене в регламента. Това подкрепяме. Подкрепяме и общите насоки, но ни трябва повече яснота, за да могат органите е, и всички да са наясно с дефинициите, например. Например, има категория за данните – Тук има и правна ясота, но а, там, където се определя а, съдържанието на данни, това е само за електронни а, услуги. Затова смятаме, че тук трябва да се оточни формулировката. Друг въпрос. Executing State, изпълняваща държава предлагаме да има някаква каскетна структура, която да уточни процедурата. Първо да се види къде се съдържа информацията. Това трябва да бъде осмислено. Преосмислено. След това къде е установена компанията. Ако тя не е в държавата членка, то тогава да видим кои държави членки са включени и да видим други а, а, седалища на компанията. И накрая се обръщаме към а, а, правния представител. Това е един случай в Штатите за Microsoft Ирландия. Именно това е позицията там и ние също изразяваме съгласие с тази позиция при трансграничния механизъм трябва да има повече яснота за държавите, членовитенки, изпълняващите органи. Изпълняващите органи трябва да могат да се намесят за период от време. Знаем как работят органите, колко са пренатоварени, колко са пренатоварили нашите съдебни органи. Така че те няма да могат да могат да е, изпратят нотификации в този период от време. Защото и за това, това да се ограничава да страни, които са в обсега на член 7, това е много, е, много висок прак. В Загреба, когато се срещнахме с миналата седмица с министрите право, правосъдието, Чухме, че съдебното доверие не е само ограничено до някои страни, които са по член 7. Така че трябва по-сериозно да осигурим човешките права. Освен това, защита на някои професии, например журналисти, ние предлагаме да се заличават материали, които могат да бъдат използвани за различни цели от доставчика. Частни компании, като например доставчици на интернет, не трябва да бъдат на първа линия, ако говорите с тях. И ако мислите логично, тяхно право е да смятат тази молба за абусивна. Те трябва да имат право или да поискат повече информация преди да вземат крайното решение или да се обърнат към изпълнителите органи. Не признаване и неизпълнение, това е системен въпрос. Неизпълнение на заповед. Това е свързано с Европейската заповед за разследване и позволява да се разглеждат данните. Това е ключово за нас. Ние, ние смятаме, че при електронните доказателства това е специален случай а, на Европейската заповед за разследване. Затова искаме преосмисляне на Европейската заповед а, за разследване и преди тя да бъде е, интегрирана в системата на EIO. Е, и последно, настояваме да се въведе критична инфраструктура, което да бъде е, основание за приемане. И какво ще се случи, ако приемането на доказателства в изпълняващата страна и в страната, която иска да има доказателствата, са различни. Ако доказателствата се приемат на едно място и не се приемат на друго, доказателствата вече съществуват така или иначе. Ние внесохме изменения, но трябва да видим как ще се занимавам с това. Процедура по член 7. Липса на съдебно доверие между някои страни и в този момент има предложение, което дава възможност на тези органи, които имат проблеми с доверието, много широки правомощия. Това трябва да, това трябва да се възползваме тук от, от тази възможност. Нека Нека да видим в Словакия случая с издателството. Това е единственото независима медия, която е останала в Словакия. Къде се съхраняват данните? Не в Словакия. Всички техни данни се съхраняват извън Словакия. И мисля, че това не е случайно. Нека да е, примислим добре преди да продължим с е, е, работата по това досие. Благодаря. ID е, Първо e искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Това е доста техничен и сложен файл и той води до много последствия, които са свързани с борбата с престъпления. Текста на докладчика се отклонява много от текста на комисията, който смятаме, че е по-балансиран. Затова и аз съм внесла 16 изменения за подобряване ефективността на инструмента. Например, условията за съхраняване на данните, и предвид фрагментираната структура на съдебните системи в Европа. Колегите от Народната партия споменаха някои въпроси и няма да ги повтарям, но искам да подчертая важността на процедурата по нотификация. това е, не позволява на властите бързо да се берат доказателства затова трябва да направим компромис, за да може те да си свършат работата и да спазват основните права. Трябва ни е баланс между технологиите и спазването на основните права трябва ни хармонизиране на системата по отношение на наказанията. По-добре е да се придържаме към становището на комисията. минимум 3 години, а не 5 години, както предлага докладчика. Мисля, че много страни ще останат извън обхвата. Ако престъпления, при които са нужни електронни доказателства, например, преследване в Италия е 4 години, така че това е идва, извън обхвата. Трябва да работим бързо и ефективно и тези процедури трябва да гарантират сигурността на всички са включени, включително тези, които се занимават с процедурата. И трябва да се спомене нещо за достъпа. Има прекалено много, се подчертава ролята на основните права Благодаря. И сега отиваме към Гуе, Елфр, госпожа Елфрау Енст. Въпросът не е само колко бързо може да се транспортират данните от точка до точка Б, а какво е равнището на ефикасност. И мисля, че колегата от Реню също отбеляза много правилно, че тук става дума преди всичко за доверие в днешния дебат. Какво е равнището ни доверие на, при преноса на данни, особено когато има такъв трансфер за други държави членки, когато става въпрос за човешки права. Тук не говорим само за държавите, по които има процедури по член 7. Те са особено засегнати и знаем колко са ефикасни изискванията за нарушаване на човешките права. Знаете колко бавно е, се движи постурата по член 7 колко ограничени по постигаме. А сега предвиждаме и този инструмент. Въобще като цяло искам да кажа, че гледам доста скептично на цялостната структура, на цялостния инструмент, вида в който е предложен. Но ако ще трябва да го прилагаме, а виждам, че сме се насочили към постигането на компромис, в такъв случай трябва преди всичко да обърна особено внимание на въпроса за основните човешки права. Не искам да повтарям отново казаното от колегите от а, Зелените и Реню, както и докладчика. Искам само отново да подчертая, че трябва да се въведе а, процедура на три етапа. Съвсем накратко в се предвиждаме в заповедите за заповиране да се изисква от даден от всички оператори да се придържат към тези изисквания. Той трябва има ограничени възможности за отказ, но компетентните органи могат във всеки един момент да приложат стандартната процедура за обжалване на решението за отказ. Тук се предвижда също така, че има данни за включилото договора лице, данните за употреба и тук мисля, че трябва да има да прави разграничение. Данните за самото лице, което е включило договора, трябва да се изисква ем, информация както от оператора, така и от проверяващия орган, който се държа данните, както каза и докладчика. Решението в трябва да се вземе предвид от съответния компетентен орган, но ако не бъде взето решението своевременно, трябва да може да се иска пряко от оператора. Краткостта се направи разлика между данните за трафика и трайните съдържания. Те би трябвало да се, да се изплащат само на правоприлагащите сегнати органи и в това отношение трябва да се предвидят допълнителни мерки за гарантиране на защитата. Трябва също така да има възможност да се прави проверка от, от органа, до който е изпратена молбата за спазване на основните човешки права и като установят, че има проблем с тях, тогава могат да откажат предоставянето на данните. Има още един проблем с трети страни и правото на трети страни, конф отново трябва да се обърне особено голямо внимание. Тук опитахме се да спазим препоръките на органа за защита на личните данни на Европейския съюз. Отново държа, не искам да се стига до въвеждане на европейска вариант на американският закон е, American Cloud Act и според мен трябва да се прави много голяма разлика между това, което казаха НП и ЕКР тук и позицията на останалите групи. Смятам, че отново трябва да обсъдим по-конкретно всичките си въпроси, така ще се в сянка. Uh, Съвсем кратък коментар, ако комисията желая. Важно е да чуем по какъв начин комисията може да помогне за преодоляване на различията по това досие госпожа Трета. И имате думата. И след това ще се върнем към нашия докладчик. Много благодаря, господин председател. От комисията ние оценяваме усилията на парламента и това, че вземате толкова при сърце това досие определено ще постигнем добро, добър на резултат. Няколко точки искам да подчертая. Искам да припомня, че в повечето случаи, когато се занимаваме с доказателства, които са от неправоприлагащи органи, потребителя, който иска данните, се намира в държата, държавата, която иска данните. Това е в повечето случаи, това показват процентите. Например, когато трябва да се направи притърсване на дома, в друга държава членка и където има електронна заповед за разследване, е, европейска заповед за разследване, това са друг, по друга логика. Второ. Архитектурата на системата за нотификации – достъпа до доказателства. Искаме да припомним, че всяко решение, е, до което стигнем, цели да подобри системата за електронни доказателства, а не да бъде в тежест. За това ни трябват решения, която да включват допълнителни проверки, сравнено с сегашната система в Европейската заповед за разследване. Никой от е, до сега не постави под въпрос е, крайния срок, е, поставен от комисията. нормалния срок от 10 дена. Системата, която която установим, трябва да работи в тези, в тези времеви граници. И след това прага за прехвърляне, за данни за трафик и травни за данни съдържание. За Искахме да не е прекалено ограничен обхвата, това да е инструмент с добавена стойност, да подобри ситуацията. Ограничаването на обхвата означава, че ще се изключат случаи, които по-трудно ще бъдат решени в последствие. И по категориите данни подчертаваме от гледна точка на практикуващите, да има лесни възможности за достъп до данните, за да се идентифицира за подозряно лице. Това е първата стъпка от разследването в много случаи. И това може да спре а, разследването от самото начало, ако няма достъп до тези данни. И последно, но не по важност, това е правна точка, не е политическа, за директивата. Два инструмента а, предлагаме а, по правни причини. Да се махне директивата и да мине тя в регламент, това създава проблеми. В последната година работим по система за цифров трансфер на данни и на европейските заповеди за разследване и скоро ще представим на парламента нашата работа, ако има интерес. Защото сигурната комуникация също е важна в този контекст. И оставаме на ваше разположение – да работим с, с законодателите, за да постигнем компромис по това важно досие. И остават само въпроса за графика и следващите стъпки. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Бих се радвала, ако може комисията да ни представи някои някаква допълнителна информация относно сигурните канали, защото това ще даде възможност за, през, представ, за прилагане на практика. Изслушах всички коментари, всички съображения. Да, този документ е много технически, има много сложни правни аспекти, но също, е от огромно значение и много чувствителен. Е, някои от политическите групи искат процедурата за оповестяване да бъде много ясна, да бъде е, да включва всички категории данни. Аз предлагам е, данните в, в, в рамките на сроковете 10 дни да бъдат а, е, разглас, разгласени или запазени. Други искат оповестяването да бъде много по-ограничено и това да въжи само за най-чувствителните категории данни. И в такъв случай може да се отхвърли искането за заповед за разследване, но също времено данните вече да бъдат на разположение в друг, други искат това да се прилага само когато лицето е, е, е установено в друга държава членка Предвид всички тези различни а, гледни точки, разгледахме въпроса с докладчиците в Сянка и а, обсъдихме проблема и с правната служба, както, с, както с, така, разговаряхме и с а, съответни магистрати. А, ние смятаме, че е по-добре да няма директива и да има доставчика на услуга да бъде отговорен, ако той е в Европа и това да стави в рамките на регламента. Ние смятаме, че това е разумно и може да бъде приложено на а, основание на член 8 82. Там се намира правното основание. А, магистрата, с който разговорихме, казахме да, само така наречени, това може да стане само в така наречени национални дела. Но в, в, в, в, не, но независимо от мястото на пребиваване на лицето, чието данни се, за, които, за чието данни става дума, доставчика на услугата има, носи отговорност. Това трябва да бъде изяснено, но разбирам искането от някои политически е, групи системата за оповестяване да бъде на разположение от нея да могат да се възползват и с нея да работят всички заинтересовани страни. А, така че от другата седмица ще проведеме заседания на техническо равнище, експертно равнище, за да можем да постигнем някакви, някакво заключение през март. Целта е да разполагаме с достатъчно гъвкави, но и ефективни инструменти, и, но ако наистина искаме да постигнем някакви компромиси, ще го направим, които да могат да бъдат подкрепени от всички. Така че при, при, приканвам всички да свършат твоята работа, ние тук в парламента, както и е, комисията в рамките на междуинституционните преговори, които ще се проведат след постигане на някакъв резултат в от нас. Благодаря, госпожо Зипел. Очакваме с нетър, нетър, нетърпение да проведете първо техническите заседания би било добре, ако, бихме, ако можем да гласуваме това досие през март, защото верно, че то е много чувствително, но също така и малко спорно. Е, мненията са разнопосочни, но при всички случаи необходимо е да е, а, имаме наистина една здрава правна, едно добро правно основание и това е член 82, нещо, което беше препотвърдено от правната служба. От тук нататък мисля, че можем да вървим напред. Сега а, минаваме към следващата точка. Става дума за пазара на наркотици, но разполагаме с много-много малко време. Тоест, прекарахме твърде много време по първите три точки, които бяха в дневния ни ред. А, сега ще чуеме мнението на експер... експертите ни по... в областта на а, нар... наркоманията. През 2019 година наша делегация посети Центъра за наблюдение на наркотици и наркомания. Госпожа Катерина Чиничи направи доклад в последствие на тази мисия и с ужас разбрахме, че Европейският съюз се превръща в едно, един промишлен център за производство на синтетични е, дроги. И давам думата на, два, на, на двамата ни е, експерти, представителя на Европейския център и представителя на Европол. Е, надявам се, че ще, че ще имаме време да обсъдим нещата с координаторите и експертите, но е, не забравяйте, че в 11.45 колегите ще влезат. Е, ще дойдат в залата, но при всички случаи не можем да не гласуваме преди 12 часа. Става дума за докладите на госпожа Вола. Да, е, не, мож, не можем. Е, гласуването не е много дълго, не, но не, не можем да, да караме колегите, които са тук само за гласуването, да е, е, чакат. Е, така, е, нашият експерт, господин Лела. Е, за мен е удоволствие да ви представя резултатите от съвместният е, доклад, изработен с е, Европол. Благодаря и на директора на Европол за отличното сътрудничество. Целта е да извършим един стратеги... стратегически анализ и стратегически коментари в тази област. Подобен доклад се изработва на всеки 3 години първият, първото нещо, което искаме да, а, което установяваме е, че а, е, нарко, нарко, наркотиците са нещо, което не е локално, то е глобално. Второ, а, има достъп до а, наркотици, такъв какъвто никога не е имало е, включително и в Европейският съюз. И никога не е имало толкова е, много е, дроги, било то естествени или и синтетични в Европа и като цената им е стабилна и на практика тези наркотици са по-ефтини от всякога. И нещо ново все повече, все, все повече и повече насилие и корупция са явленията, които свързваме с а, дрогите и наркомания в много страни членки, спецсвидетели на война между а, престъпни е, групировки и това, и това, което едно време се случваше само в Централна Южна Америка, почва да се случва и в Европейският съюз. Така че Европейският съюз и отделните държави членки трябва да вземат необходимите мерки. През последните 25 години ние имахме така наречен балансиран подход към е, явлението е, на нарко, е, наркоманията. От... Но днес този модел вече не може, не е ефективен, тъй като имаме е, все повече и повече престъпни групировки, все повече и повече на, насилие, така че трябва да, пота, да, да видим как, кой, кой модел може да се окаже успешен, модел, който обаче да се основава на нашите ценности в доклада ни описваме какви са условията и на пазара на дрогите и моят, моята колега ще говори за другите аспекти. А, аз искам да, да, обърна, да ви обърна внимание на а, финансовото изражение на това явление. Знаеме, че, че тези данни са, а, не, не дават много реална картина. Най-вероятно цифрите са много по-значими но считаме, че повече от 30 милиарда всяка година а, са приходите от, а, от, от тази търговия и естествено тези, тези приходи се реинвестират в други престъпни дейности, включително и терористични дейности, а, пряко или коствено. Последиците от развитието на пазара на наркотиците. Първо, връзките с тероризма и по-широки престъпни дейности. Също така щетите за отделните личности, за семействата, за общностите, последиците за економиката като цяло и включително корупцията и последиците за публичните институции, за върховенството на закона. През последните години публичните институции са все повече и повече обект на натиск. Сега, канабиса и продуктите от, канабис, от канабиса. Най, най-широкият пазар за наркотици в Европа е пазара на канабиса. Този пазар непрекъснато се обновява и има раз, все повече и повече разнообразие на, на продуктите. Много от, много от тях идват от Съединените щати. Неодавна в на, ев, на, Евро, на европейският а, пазар се, бях, бях от а, открити продукти, провеждани в Съединените щати, като иск, искам, искам да ви кажа, че заплахата е както универсална, така и е, последици от развитието и на цифрия пазар. Е, както казах, е, Европа се, се превръща в е, голям производител. Производството води до известни заплахи заплахи за околната среда вследствие на допълнителното производство на синтетични дроги. Хероина и другите опитяти също е, имат много тежки последици върху човешкото здраве. Има В Европа се избръскваме също така с развитието на пазара на прекурсорите и промяна в методите, които се прилагат от организираната престъпност, начини на транспорт и друго. Има нови, нов, нов, нов, нови пътища, включително така нареченият път на Куприната, развит от Китай. Все, все, все повече и повече наркотици се пренасят чрез влакови композиции и в контейнери в кораби. За това е необходимо все по-тясно сътрудничество с различните партньори. Що се отнася до кокаина, вероятно сте чули, че в последните години ем, трафикът се увеличи значимо, значимо и същевременно се е, имаше промени в пътищата, на, по които навлиза е, хероина в Европа, вече не в Амстердам, а в, чрез пристанището в Анверс. А, също така наблюдаваме и увеличаване на иззетите е, количества, повече от 50% е, от кокаин иззет в Европа е бил иззет на пристанището в, на Анверс. Също така има пътища за, за, за проникване на, на, на, на, на наркотиците в Южна Италия, тъй, тъй като Марокко е, е страна на производство и на трафик. В въпреки че има все повече и повече потребители на хероин, няма увеличение на участниците в програмите за лечение. Свидетели сме от друга страна на все по-голямо и по-голямо потребление на крак кокаин и увеличава не, не, не само потреблението на кокаин се увеличава, но също, както казах, е, потреблението на крак кокаин и това ще има все по-тежки и по-тежки последици върху е, човешкото здраве. От друга страна, синтетичните дроги и екстази виждате на, на, първите, на, първо, на първото изображение – производството през 2015-2017 година и разпространението на, на производството извън традиционните центрове за производство в миналото. Обсъдихме проблема и с колеги в Съединените щати миналата седмица и се оказва, че в Нидерландия има много инфраструктури за производство на амфетамините и това производство се развива с помощта и на мексиканските картели. Затова е необходимо да има все повече и повече сътрудничество на евро, европейско равнище новите психоактивни вещества. Виждате тук по-тъм, по-тъмните точки представляват новите вещества, появили се на европейският пазар през 2018 година. Общият брой на психотропни вещества – в момента е 780. И в заключение, тъй като не разполагам с повече време, смятам, че е крайно време да поемеме нещата в свои страни, в свои ръце. Разполагаме в момента с информация, в момент в който съвета, комисията и парламента ще направят оценка на Европейската стратегия и ще приемат нова стратегия в областта на наркотиците. Трябва да укрепим един поход холистичен подход и е, Нашето послание на мен и на директорката на Европол е, че е, не, не, не може нарко, на, на, на наркоманията и наркотиците да не бъдат в десете основни приоритети на а, е, съветите на министри. Крайно време е да се вземат необходимите мерки и да се предприемат а, е, действия. Е, включително и когато обсъждаме е, следващата МФР. Е, наркотиците трябва да се радват на съответното внимание, тъй като те представляват огромна заплата, заплаха за сигурността в Европейският съюз. И и тъй като а, да, да, държа, да, държавите бяха разгър, разгърнали някакви усилия за борба с хероина през последните 20 години и си въобразявахме, че хероин в момента няма. Напротив, присъствието и достъпа до хероин са все по-значители в Съединените Съединените щати преди, само преди две години имаше над 70 хиляди смъртни случаи от свръхдозе. Е, така че ако, ако, продъл, ако продължиме да смятаме, че няма проблем или проблема не е толкова страшен, то в един момент ще се сблъскаме с епидемии. За това е необходимо да развиеме мрежи. Трябва да осъзнаем, че риска е днес, тук, в момента и че трябва да предприемеме колкото се може по-бързо бързо спешни действия. А, благодаря. А сега пред, пред, е, предлагам презентацията на директора на Европол да бъде малко по-кратка, тъй като е, трябва да приключиме до 11.45, когато трябва да гласуваме, така че много ви моля е, само важните елементи. Господин Фан Гемът, благодаря, господин председател. За мен е удоволствие отново да съм тук пред вашата комисия и съвместно с Център за наблюдение на наркотици на наркоманиите, за да ви представим съвместния доклад между двете агенции. Действително, тенденциите, които представи Алексис, ясно ни показват, че трябва по-ефикасно да се борим с трафика на наркотици. Много е важно това и за Европол, и за правоприлагащите органи. Трябва да си днем сметка, че търговията с наркотици е в сърцето на международните мрежи на организираната престъпност. През последните години подбрахме три инициативи за подобряване на усилията за борба с организираната престъпност, като обръщаме особено голямо внимание на въпроса. Но както стана ясно, трябва да се положат още повече усилия. На слайдите, както спомена и Алексис, виждате подхода, който сме избрали. Ще се спра на аспектите, свързани с правоприлагането например, как глобализацията промени структурите на организираната престъпност, как организираната престъпност използва новите технологии и как могат правоприлагащите органи ефикасно да отговорят на тези тенденции. Следващият слайд показва какви са, какво е, са последиците за обществото на пазара на наркотиците. Държа да отбележа, че е, следим не само как се адаптира организираната престъпност, но и какво значи това за ефикасните реакции на, в областта на правоприлагането. Ще спомена само някои държави, но както е, каза и Алексис, много държа да подчертая, че това е европейски и световен проблем, проблем, който засяга всички държави. И така, най-напред е, основните заключения в доклада от правоприлагаща гледна точка. Първо, още веднъж да подчертая, че организираната престъпност от наша гледна точка е най-сериозният и разнообразен риск за сигурността на държавите членки. Очевидно е, че се засилва опасността от все по-добре организирани структури на организираната престъпност, стават все по-сложни, стават все по-международни и а, включват а, незаконни пара в държавни структури, както и отделни правителства. Борбата с организираната престъпност Борбата с, с трафика на наркотици означава борба с организираната престъпност, която има последици както за пазар в Европейския съюз, така и за световния пазар на наркотици. И сега няколко думи с няколко снимки. Какво сме правили по последните 5 години? Преди 10 години в Нидерландия това на времето беше най-добре оборудваната лаборатория за идентични наркотици. Сега вижте през 2019 година как изглеждат нещата. Снимките са достатъчно красноречиви. Индустрията, производството на синтетични наркотици превръща в индустрия с огромни приходи, което е огромна заплаха за цялото ни общество. Както каза Алекси, може да спорим за конкретните данни, но съгласно едно проучване в Нидерландия, приходите от производството на стични птици само в Нидерландия в размер на 19 милиарда евро годишно. Така че, независимо какви са коректните данни, всички знаем колко са огромни последиците и какви са възможностите тези средства да се върнат обратно в реалната економика и да се използват за корупция. И така, отново някои от важните въпроси. Групите от магазината престъпност, които участват в пазара на наркотици, са най-поливалентните. Те се занимават не само с трафик на наркотици, трафик на оръжия, на мигранти, корупция, фалшификация на стоки и те го, те го правят, например, използвайки вече съществуващите инфраструктури на организираната престъпност и това им дава възможност да контролират цялостната верига на производство на кокаина от производството през преработването до крайният пазар като се едновременно с това те имат връзка и с трафика на оръжие в Южна Америка. Тук пример са те наречените организирани групи, престъпни групи под структурирани като мафията или самата мафия, като те, това са групи, които имат много ясна иерархия и оперират по цял свят. Най- напоследък да се занимават с изпиране на пари, трафик на наркотици и други престъпни дейности. Но има и други а, групи, както каза колегата, които засилват своето въздействие извън Европейския съюз. Тя ще спомена на Чаин, на колумбийските картели, а, а, мексиканските, нигерийските, но и други организирани групи, които са активни и на територията на Европейския съюз. Повечето други престъпления са пряко свързани с трафика на наркотици, както беше казано в въведението. Стигна се до престрелки и атентати с бомби в страни като Белгия, Холандия и Швеция. Само в Швеция през 2019 година имаше 334 престъл, стрелки и голям брой, също голям брой бомбени атентати с над 10 загинали, над 70 ранени, като всичко това беше свързано с борбите за контролната пазара на наркотиците. Също така се използват и методи на корупцията за подкупване, конфликт на интереси и оказване на влияние в процес на взимане на решение. Ще ви дам един пример за това. Средната за палата на един митнически съюз служител, за да не си свърши работата в, заповерките, около 2500 евро. А при изпирането на пари около 10% отиват за тази цел. Друг елемент, който виждате с технологиите и иновациите. Те също са много важен фактор за растежа на пазара на наркотици. Организираните групи е, много ефикасно използват интернет, за да достигнат до потребителите. Смятаме, че две трети от всички услуги, които се предлагат в тъмният интернет, са свързани с пазара на наркотици. И разследванията са много сложни, затова и създадохме специфичен екип за работа с тъмният интернет е, е, в контекст на борбата с наркотици улиците и също така имаме съвместни патрулни операции в интернет с държавите членки устройствата за криптирана комуникация, в които са възможни новите технологии, са много важен инструмент за организираната престъпност и криптирането поставя сериозен проблем за правоприлагащите органи на всички етапи на разследването и затова се опитваме да, да увеличим капацитета си за декодиране с подкрепа на Европейската комисия. И не на последно място, даваме си сметки, че се появяват нови географски области, които се превръщат в а, платформи за трафика на наркотица, които са пряко свързани и с а, трафика на мигранти или с а, престъпления в областта на околната среда. Има трафик с Латинска Америка, но има важен трафик и с а, Балканите. Около 60% от кокаина, произвеждан в Колумбия, е с предназначение пазар на Европейския съюз и около 90% от всички доставки на кокаин, които тръгват от Бразилия, достигат до Европейския съюз. Какви са възможните отговори и какви са последиците за правоприлагащите органи? Както вече казах, оказваме подкрепа на държавите членки в наказателни преследвания по най-високопрофилните случаи и за това сме създали работна група през 2018 година. Целта е да, подпомагаме разследването за отделни лица и този вид поливалентни криминални организации, които представляват най-голям риск. Целта е да подобрим резултатите, но също така да подобрим и преследването и да увеличим конфискациите на, на наркотици и първите последици от създаването на тази работна група е, че създадохме 24 работни групи с държавите членки, които доведоха до арест на 49 високопоставени лица, т.е. хората, които наистина дърпат конците, като се очаква около 84 милиона да са сезираните активи, свързани с това. Разширяваме географското си присъствие в ключови области, които представляват особен интерес за нас. Също така засилваме и сътрудничеството си с, страни, с трети страни, както вече казах. По отношение на Балканския картел работим в тясно сътрудничество с Съединените щати, за да гарантираме, че това няма да превърне в нов маршрут за навлизане на наркотици в Европейски съюз. Трябва да инвестираме и в нови технологии, както вече казах, работим за капацитет за разбиване на криптираната комуникация, тъй като тя представлява голям проблем за нашите правоприлагащи органи. Една от целите на стратегията ни за 2020 година е да запазим водеща роля в областта на новите технологии. и както вече може би знаете, имаме и мандат да създадем лаборатория на иновациите за подкрепа на правоохранителните органи на Европейския съюз. Трябва също така да се засилят и запорирането и, и конфискацията на активи проистичащи от престъпна дейност. Предполага, че в момента е 2-5%, според някои ще дори само 1% от активите печалби от престъпна дейност, свързана с наркотици и са сезирани, т.е. трябва да се увеличат усилия в това отношение. А по отношение на изпирането на пари, Европол ще създаде център в подкрепа на държавите членки за борба с економическите престъпления и спирането на пари, за да разполагаме с нужната експертиза. И последно, и това е последният ми коментар, трябва да сме в състояние да подготвим стратегията си включително и на политическо равнище. Ще продължим да работим с операциите, чието цел е залавянето на високо поставени лица и знаем също така, че има и много опасен риск от вързано с друг вид престъпна дейност. И ако погледнете само какви са последиците, свързани с екологични, с отпадъците, и до подосно с критични наркотици, само от 2015 година над, има над 900 случая на незаконно депониране на отпадъци, което също се отразява на обществото. В заключение с едно изречение, както каза и Алексис, Призоваваме ли с програма действие и сме на разположение да работим съвместно с вас и с останалите колеги в борбата с организираната престъпност. Благодаря и на двама ви. Ще дам първо думата на координаторите, но моля ви се, опитайте се да задавате е, конкретни въпроси и то много целенасочени, защото има и списък от други колеги, които искат да вземат думата, които също имат правото да го направят, така че моля ви да ни помогнете. Започваме с вас, господин Петърс. Вие сте координаторът от името на НП. Благодаря ви, господин председател. Аз ще бъда съвсем лаконичен. Благодаря ви за този толкова важен доклад. Както, както споменахте, той е призив да се събудим, тъй като около 30 милиарда евро са загубите ни годишно. Това трябва да ни шокира и трябва да си дадем сметка, че би след борбата с организираната престъпност да е приоритет не само за Европейския съюз, но и за държавите членки. На второ място, споменахте, че ако има някаква област, в която засиленото сътрудничество е наистина важно, това е на основните теми, по които би трябвало да се работи заедно. Два въпроса. Първо, производството на кокаин в Южна Америка и производството на хероин в Афганистан достигнаха исторически ръководни равнища и са свързани с други проблеми, паралелно свързани с наркотиците. Към момента усилията, които полагаме, са недостатъчни. Въпросът ни е, как можем по-ефикасно да засегнем темата в външната ни политика. И вторият ми въпрос. Успехът на операцията на припоръчните органи срещу пазара на наркотиците, осъществяващ се онлайн, ще зависи от възможността ни да идентифицираме новите технологии. Така че въпросът ми е кои мер... от кои мерки се нуждаем най-спешно, и как оценявате настоящите ни системи за сътрудничество. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо Зипел. Моля ви съвсем накратко. Благодаря ви. Както вече беше казано в началото, имахме мисия до агенцията, на която готвихме доклад, така че ще се спра само на някои от най-простите няколко коментара и няколко въпроса. Първият проблем е, че хората обичат е, наркотиците. Като започна с алкохол и си всичко останало, хората обичат наркотиците и затова изобщо го има пазара. Illegal. That doesn't mean I want that. Проблемът е, че когато наркотиците са незаконни. Не казвам, че искам всички наркотици да бъдат легализирани, но очевидно има фундаментален проблем тук. Имам въпрос по отношение на канабиса. Знам, че за някои хора канабис е много полезен, им помага да се справят с, болез... с заболяванията си, като например хората страдащи от ракови заболявания, като запъстващо лекарство към химиотерапията. Но споменахте вреди за околната среда, какво точно имате предвид. И този въпрос е преко свързан и с употребата на хероин колкото разбирам, може би не всички държави членки са наясно с увеличаването на потреблението на хероин и свързаното с него последици. Знам, че съгласно някои доклади в Германия, в водните басейни в някои региони има засилено присъствие на хероин във водата, което очевидно значи, че има и засилено потреба на хероинското обществото. Така че Влезли сте в а, връзка с а, съответните компетентни органи. Отново по въпроса в отношение на хероин и кокаина. Твърдите, че след по-често се използват контейнери за трафика. Казахте, че сте наясни с някои специфични маршрути, които се използват. В каква степен това се отразява на начинът по който граничните власти проверяват контейнерите по тези маршрути и по въпроса за синтетичните наркотици, очевидно, че Европейския съюз се превръща в основен производител. Така че, каква информация ви е нужна, за да сте наясно къде се произвеждат тези наркотици и каква допълнителна помощ ще нуждаете, за да сте по-ефикасни в борбата с този вид наркотици. Благодаря ви, госпожо Интвелт. Имате думата. Не, не искате. Тогава дам думата на госпожа Парагас Рапунта. Съвсем накратко. В някои части на нашата страна има младежи, които участват в организираната престъпност, а, свързана с наркотиците, които се държат по начин все едно, че постоянно гледат сериала Наркос а, имам притеснения свързани с здравето. Не мога да разбера цифрите на случаите на смърт, свързани с наркотици, които вие цитирахте в Европа и в други места. Можете ли да дадете повече подробности? И знаем ли случаите на невропсихотични а, а, а, заболявания, свързани с а, м, потреблението на наркотици. Можете ли да дадете повече информация? Изглежда тази информация се укрива, защото семействата не дават данни. И на трето място от новите вещества, които вие идентифицирахте, кои са най-смъртоносни и по какъв начин можем да помогнем а, те да се познават по-добре от обществото. Благодаря. For the greens. Merci beaucoup, merci pour votre euh, présentation. Госпожа Брикмонт, благодаря ви, благодаря ви за презентациите, и за интересните сведения. Благодаря ви също така, че говорите по същество за това колко се влушава положението, не се криете в красиви фрази. И преди влушаването на положението искам да се спра на пристанището на Антверпен, което наистина се превръща в основна е, платформа за преразпределение с всички социални последици, социални трагедии, които ги съпътстват. Понякога казахте, че хората печелят до 5000 евро седмично на смесния пазар, с корупцията и с работниците, на които им се плаща, за да си затворят очите. Вероятно, с, с подкрепа на някои политици има и деца на възраст между 11 и 14 години, които също са, участват а, с всички социални последици, като например рано отпадане от училище и т.н. нататък. Знаем също така, че някои се възползват от а, така силното положение, за да се стигне до конфликт между общностите и атакуват някои конкретни общности на положението е много по-сложно. Тук говорим за война между картели и за пазара на наркотиците. Така че въпросът ми е какви са вашите препоръки, какво може да свърши Европейската комисия, за да работи с младите хора, за младежка заетост, за интеграция в учебната система, система, а от съдебна гледна точка и по-полагаща гледна точка, какво предлагате като инвестиции в човешки ресурси, защото често именно това имаме нужда на място, повече хора за повече контрол и по отношение на пристанището на Антверпен, действително очевидно няма достатъчно контрол поради липса на човешки ресурси. И сега от идентичност и демокрация има ли някой? Изглежда, че не. От ЕКАРЕ също никой. От ГУЕ някой? Господин Пападакис. Авранитис, господин Авранитис, извинява се, председателя. Тези презентации бяха много интересни, много полезни за всички от нас. И имам само един въпрос. Искам да подчертая нещо много важно – когато има хора с пристрастяване, трябва да се разберат причините за пристрастяването и за употребата на наркотични вещества. Има, вещ... има хора, които дишат лепило или бензин, хора, които из... използват законни вещества, е, така че да разграничим разликата между законните и незаконните вещества не ни помага да разрешим проблема с пристрастяването. Защо един човек се пристрастява? Въпросът ми е, трябва ли ни паневропейска стратегия, която да помогне на всички държави членки да се справят с този проблем? И по-конкретен въпрос, колко вещества се, от синтетични вещества се произвеждат на ден в света. Бъдете кратки, а, залата се е пълни, защото предстои гласуване. гласуване. Първо, господин Линард и след това съвсем накратко ще дадем думата на орнаторите, господин Ленардс. Хубаво е да видим, че толкова хора се интересуват от тази важна тема наркотиците в Европа. Холандския контекст когато говорим за наркотици, Нидерландия винаги се спряга. В продължение на много години обаче ние работихме и постигнахме и постигнахме доста напредък, но въпреки това в доклада Холандия е спомената 247 пъти. Е, постоянно се произвеждат нови вещества и така нататък. Благодаря е, на двамата оратори, че подчертаха е, важността на този въпрос, особено предвид сегашния политически дебат в Нидерландия, където има партии, които предлагат да не се криминализира разпространението на наркотици. От ваша гледна точка, как бихте оценили подобна политика в Нидерландия и намерението на Нидерландия да я въведе? И ако една държава от 27 реши да легализира твърдите на наркотици, какво това ще означава от е, трансгранична перспектива, ако всички останали 27 държави членки продължават да се борят с е, наркотиците и с е, твърдите наркотични вещества. Благодаря. Благодаря за този важен доклад пазара на наркотици е сериозно нарушение на закона. Виждаме това на много места. Много млади хора си губят живота, води до насилие. В доклада подчертахте, че няма достатъчно информация за връзката между убийствата и разпространението на наркотици. В момента няма системно събиране на данни по тази тема. Например, 10 от 28 държави членки и Норвегия и Турция системно подготвят данни. За мен това е притеснително и това ще е, попречи да намерим трайно решение в страните и между страните? Как смятате да се справите с е, липсата на сравними данни между държавите членки и какви мерки и другите колеги попитаха това, Какви смятате, че са най-важните стъпки за борба с организираната престъпност и може ли да кажете нещо повече за сътрудничеството между различните международни организации в тази сфера? Госпожа Индевелт, отказахте ли се? 30 секунди. Искам да отговоря на казаното от колегата Ленард за дискусията в Холандия. Няма да е, е, е, коментирам това, че е, се присмивате на предложението от моята партия. Е, ние не се справиме с борбата с наркотици. За нас е важно здравето на хората. Искаме да е, приключим с престъпността е, и искаме сериозна политика за борба с наркотиците, искаме да спрем е, дампинга на токсичните вещества, но сегашната политика се проваля, затова предлагаме друга. И сега връщаме се към подиума. Ако може да дадете всичко от себе си и да отговорите на конкретните въпроси, но имайте предвид, че трябваше да гласуваме. Е, какво да се изкаже? Не можем да отговорим на всички въпроси, но ще ви изпратя съобщение да се срещнем на двустранни е, заседания и да отговорим на тези въпроси. Благодаря за вашия интерес. Очевидно някои от вас са прочели доклада. Това е добра новина. Въпроса на господин Петърс. От оперативна гледна точка колегата от Европол ще отговори. Ние трябва да заздравим сътрудничеството, трябва да продължим да събираме доказателства и има специфични програми, не само е, за кокаин, но също за хероин и за други. Съществува сътрудничество между Европейския съюз и Штатите, например. Има подписани програми за кокаина, за хероина, за синтетичните вещества. Това е много полезно, защото е важно да разберем процесите не, е, на, на, с наркотиците, но също и а, е, прекурсорите и а, е, положението преди прекурсорите, не само крайния продукт а, на госпожа Мисисипа производството на канабис, на синтетични вещества и на екстази в Европа, както каза колега, да се произвеждат много отпадъци в следствие на производството е, на е, на наркотици, това води до незаконно изхвърляне на отпадъци и това влияе върху околната среда и това има своята цена за обществото, което се опитва да почисти след това. Направихте и въпрос за отпадъчните води, епидемиологията на отпадъчните води. Ние подкрепяме събирането на данни за отпадъчните води. Трябва да се разбере че това е допълнителен инструмент за свързан с събирането на данните, как по какъв начин се променя потреблението на вода. Това е показател, който сам не може да се използва, но това се използва в а, а, междупоказателния анализ на данните, за да имаме по-ясна представа как се променя ситуацията. Въпреки, че има, например, сериозно увеличение на потреблението. Синтетичните наркотици, няколко въпроса получихме за това. Миналата годината 58 нови психоактивни вещества бяха открити в Европа, което означава едно вещество на седмица това са само новите. Но общо тези, които се появиха преди 2-3 години, години и тези, които отново се проявяват, са 780 и 2018 е това и през 2019 370 се появяват в европейс, на европейския пазар. Смъртните случаи 2018 година 19 и 9500 случая в Европа. И за въпроса за канабиса. Имаше няколко въпроса за канабиса. Ще отговоря на тях и приключвам съде, защото трябва да гласувате. И разбира сме се на разположение да отговорим в бъдеще. Въпросите за канабиса има увеличение в последните години в съдържанието и силата на канабиса и е в канабиса, който се произвежда в или извън Европа. Е, и това е потенциален риск за а, а, психотични заболявания, и в, също споменахме, е, че в Канада има увеличение. Е, не може да се направи е, цялостна оценка предвид новото законодателство в Канада, но явно това е свързано с новата нормативна рамка за канабиса в тази страна за регулирания пазар на канабиса имам добри новини ние приключваме един доклад, който анализира в подробности регулирането на пазара в Штатите и в Канада. Е, до месец това ще бъде готов този доклад и с удоволствие ще ви го представя. И сега ще дам думата на колегата. Благодаря за усилията благодаря за това, че искате да продължим сътрудничеството, като пратите отговор по имейл или в писмен вид. Тревожен доклад от 2018 година и цифрите, които вие сега споменахте, също са притеснителни. И аз правя същото предложение всички въпроси могат да бъдат отговорени писменно, как да бъдем по-ефективни как да съберем правилните данни от доставчиците. Това е много важно е, за правоприлагащите органи и също как да разработим правна рамка. Процедурата по иземане е важна за здравяването на сътрудничеството с страни не членки на Европейския съюз. Ние търсим сътрудничество с страни като Колумбия, с промишлеността. Видяхте от последния слайд за 2020, това съоръжение не се купува на улицата, това са, са някои от мерките, които са част от нашата стратегия. Е, в продължение на 6 години имахме увеличаване. 15 е, хиляди са платени на, на служители от митниците е, и а, мисля, че моралните стандарти за навлизане в този бизнес са много ниски, защото много лесно са печели е, пари и а, някои младежи на възраст между 10-15 години а, са цел на организираните престъпни групи, така че съществува риск колко синтетични е, вещества се произвеждат. Някои от цифрите са в нашия доклад, но наблюдава се голямо увеличение. Ако видите прямо доклад от 2016 по данните, по въпроса за нормативната база. Това не зависи от нас, това зависи от политиците. Но искам да подчертая, че няма пазар в една единствена страна. Това е глобален пазар в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Ако има други въпроси, ще се опитам да отговоря в бъдеще. Благодаря много и на двама ви. Беше много интересно много ни засяга тази тема. Ще продължим да следим всички ваши доклади. трябва да запазим европейския подход. Шокиран съм сравнението между смъртните случаи. 90 хиляди в случаите в Европа 72 хиляди са случаите в Штатите, където населението е наполовина спрямо европейското. така че, може би, изостават по някакъв начин. Благодаря ви. Благодарим на преводачите, защото ние а, а, нашето време, но предстои гласуване първото гласуване проекто предложение за споразумение между Европейския съюз и Сърбия. Извинявайте, Черна гора. Първо Черна гора. За е, Агенцията за гранична и брегова охрана. Докладчика е Бетина Волът. Едно изменение. Няма изменение. Край, е, финално гласуване. Едно изменение от Сида Рего, от Гуе. Гласуваме по изменението и след това по проекто предложението проекто препоръката, извинявате, от начало на гласуването. В, от има твърде много регистрирани. Четирима са. Четирима са колегите. Техническата служба казва, че една карта от ГОЕ трябва да бъде премахната. Сега цифрите са добре. Гласуваме. Край на гласуването. И сега по цялото, цялата препоръка. Край, начало на гласуването, край на гласуването. Край на гласуването. 43 за, 9 против, приема се. И сега второто предложение, споразумение споразумение между ЕС, Европейския съюз и Сърбия за операции, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Сега на изменението от ГУЕ. Начало на гласуването. Край на гласуването. 10 на 44 отхвърля се крайно гласуване на проекто препоръката. Начало на гласуването, край на гласуването. 44 за, 10 против. Приема се. Благодаря. Благодарим на преводачите за това, че работиха допълнително в 2 и половина с госп... комисар Хансен. В 2 и половина продължаваме. Не в 3, а в 2 и половина. 14 и 30. Благодаря.